Уважаеми колеги, подновяваме работа. Там, където приключихме вчера. Тази сутрин. Решихме, че е важно преди европейските избори от идния месец да организираме последен обмен на становища по МФР и собствените приходоисточници за периода след 2020 година. За мен е чест, че съм част от преговорния екип с двамата докладчици по МФР, Олбрихт и Тома. И двамата са докладчици по собствените приходоисточници Жерар Депри и Левандовски. Няколко неща в началото. Вече повече от една година Европейския парламент работи за да покаже че е сериозен, че работи конструктивно, че е отговорен към този процес. Искам тук да спомена приемането на два доклада по собствена инициатива през март 18 година, чиято цел беше да даде идея на Европейската комисия. Има също така и резолюция от май месец, която дава възможност на, собствени, на базата на собствените ни изчисления да стигнем до някакви истински цифри, които не винаги получаваме от Европейската комисия. И след това имаме един междинен доклад от ноември с позиции, които съдържат подробности, конкретни цифри, яснота, отраслови програми, един референтен документ, който почива върху една безпредседентна обмяна на становища. Самия председател председателстваше тази инициатива. Там бяха и нашите докладчици по двата доклада за приходоисточниците и за МФР, както и докладчиците по отделните отрасли. Огромна работа бе извършена, опитах се да я резюмирам. Работата на парламента обаче не спира до там. Последните месеци преговорният екип трябваше да води диалог максимално с съвета. Проведохме брифинги и дебрифинги на съвета по общи въпроси. Имаше и неформален такъв в Букурещ миналия месец. Трябва да се засилят тези контакти и от новия парламент. Ние в писмен вид можем да изпратим своята информация на съвета и особено, що се отнася до общия съвет или съвета по общи въпроси. Трябва да дадем конкретна информация към работните групи на съвета по МФР. Огромна работа бе свършена. Искам да благодаря на четиримата докладчици. Съветът в края на 2019 година заложи приемането на конкретни цифри, но ние сме напред и последователно и коректно работим. Новия преговорен екип, новия мандат ще трябва да поеме штафетата и разбира се, тя остава и в ръцете на съвета и комисията. Работата на Европейския парламент по тази тема не е просто да одобри. Не може да бъдем поставени пред свършен факт. Съвета на Европейския съвет не са просто претекст да се променят в основните процедури, заложени в учредителните договори. Нужни са истински преговори между съвета и парламента, за да одобрим в крайна сметка ние този окончателен текст. Трябва да се спазват правилата, свързани с съвместното вземане на решение и по отрасли, отраслите и по целия текст. Има частично споразумение по определени програми от миналата седмица, но това е базов принцип на всички преговори. И в крайна сметка принципът е, че нищо не е договорено, докато всичко не бъде договорено. Искаме да избегнем това, което ще наръка на шизофрения при разпределението на сумите. Европейския парламент ще каже не, ако няма напредък по собствените приходоисточници. Мефере и собствените при водоисточници не могат да бъдат разкъсвани един от друг. Те вървят заедно. Сега ще дам думата на съдокладчиците. Те ще представят случващото се по своите доклади в рамките на МФР и собствените приходоисточници. Трима от докладчиците в сянка или докладчиците са тук. Ян Олбрихт може да бъде първи. Благодаря, господин председателю. Искам да ви кажа, колеги, какво се случва от гледна точка на докладчите по МФР. За съжаление, Изабел Тома не е тук, но аз ще представя общата позиция. Дебатът за МФР тече точно така, както ви описахте, по три, в три потока. Първо има дебат за МФР и регламента за същия. Това е първия поток. Става дума за средствата в бюджета, механизма, структурата на бюджета и така нататък. Това е основния елемент. Това е записано и в нашата резолюция, но и в междинния доклад. За първи път парламентът излезе с конкретни цифри в междинен доклад. Искахме да преобразуваме предложението на комисията в конкретика. Излязохме с конкретни цифри в този междинен доклад. Разискванията по регламента МФР и общата рамка продължават. Дори в самия съвет. Нещата не са приключили, тъй като има голямо разделение между държавите членки особено по размера на бюджета, но както и по неговата структура и въпросите около гъвкавостта. В края на процеса този регламент ще бъде отправна точка за приключване на всички отраслови такива, т.е. всичко ще зависи от регламента за МФР. И ние чакаме, чакаме обща позиция на съвета Единодушно решение е нужно, единодушно взето решение. Трябва да бъде прието от лидерите в зависимост от тяхната програма. Там четем, че Европейският съвет ще вземе политическо решение преди края на годината, октомври или ноември. И след това Европейския парламент ще даде съгласие, ако иска да даде съгласие. Втория поток е свързан с отраслите. Те са следствие от МФР. Тук има два подпотока между парламента и съвета. Става дума за преговори за конкретни законодателни текстове по процедурата съвместно вземане на решение. Това тече също. Част от елементите вече виждат край, т.е. приключват се някои частично, други не. Изобщо не. Като, например, проблема с ОСП. След дълги дебати с съвета, най-накрая получихме писмо, под ние имам предвид парламента. В това писмо съвета казва, че това, което е одобрено по време на тристранните срещи, може да се смята за частично съгласие, а не частинен компромис. Затова през априлската сесия ще имаме първо четене на парламента. В някои от случаите ще имаме и частично постигнато съгласие след като получим писмото, като ясно се казва от съвета какво е то. Третият елемент е свързан с отраслите, които са част от преговорната котия. Той е свързан с втория поток, но все пак е различен. В съветът първо слагат някои елементи в скоби, т.е. не ги обсъждат с нас, а само вътре помежду си подготвяйки позиция на съвета. Защо е важно това? Председателят го каза. Той е част от нашите компетентности, но ще бъде предоставени на държавните ръководители и те ще го включат в е, съвета на Европейския съюз или Европейския съвет нещо, като нещо, което е взето като съвместно решение, а то няма да бъде такова, тъй като не сме го обсъдили. Европейският съвет приема преговорната котия, евентуално до края на годината, или ще я приеме. Ако не се приеме паралелно и по време на тристранните срещи от парламента, то тогава това ще бъде едностранчиво решение на съвета. Ако това решение дойде при нас парламента, Докладчиците от днешна гледна точка не могат да гарантират съгласието на парламента. Съгласието на парламента изисква тясно сътрудничество при подготовка на позицията. Парламента вече е по-различен, не е такъв какъвто бе преди 5 години, няма да бъде същия и след изборите. Важно е това, което казахте Работата по регламента МФР е още не е приключила, тъй като се изисква политическа позиция за бюджета. Тристранните срещи тъкат, но не могат да приключат без МФР. Е. Преговорната котия се подготвя. Но ако се приключи без да се вземе предвид позицията на парламента, тя ще бъде едностранчива Изабел би се съгласила, че като докладчици може да очакваме последния етап на този процес да бъде през първата половина на годината, ако гледам оптимистично, а по-песимистично бих казал края на 20-та година. Това е. Ако има тясно сътрудничество с парламента, то тогава първата половина на едната година. Ако няма сътрудничество с парламента, края на едната година. Мерси. Благодаря. Благодаря, Ян. Кой ще поеме щафетата? Левандовски. Good morning. Добър ден. Що се отнася до собствените приходоисточници? Там няма голям напредък за момента. С Жерар и аз всъщност трябва да повторим позицията на парламента. Тя е по-амбициозна от позицията на Европейската комисия. Трябва също така да повторим, че ако няма според няма да има напредък по МФР, ако няма по приходоисточниците. На 5 и 6 април има съвет в Букурещ. Там възнамеряват да говорят е, точно по тази тема. Това ще бъде първата сериозна тема по тези собствени приходоисточници. Ще се види кой е за, кой е против Трябва ли да бъде поканен парламента? Според мен да, препоръчително е. Но аз петък не мога да бъда в Букурещ. Не знам Жерар дали може да отиде, но в крайна сметка не знаем дали сме поканени. Ако обаче той е готов, може би ще е добре да бъде изпратен. Трябва да го пратим в столицата на Румъния, за да се окаже въздействие върху лидерите на този съвет, неформален съвет на ЕКОФИН. Nous allons connaître la réponse, Gérard. Чаквам Жерар да даде отговор, евентуално. Euh, Председателю, благодаря. Вече бях отговорил на това искане. За мен е абсолютно невъзможно. Малко ме дразни този въпрос, така че съжалявам. Имам някои неща, които искам да добавя, господин председател, но що се отнася до собствените пригодисленици, е, участвахте на последното заседание, проблема бе повдигнат там. Мисля, че на вас ще предам топката дали нещо положително сте разбрали на срещата? На този етап мога само да повторя това, което вие казахте, което каза Януш. Двете теми са свързани за нас за този парламент. Сега ще видим какво ще реши другия парламент след изборите. Съжаление, той ще бъде с различен състав след новите избори, така че единственото, което мога да кажа е, че се надявам вота на гражданите да подкрепи положителната логика, а не отрицателната. Ще видим какво ще се случи. До момента не сме говорили по темата. Има един нов елемент – никой не знае на този етап, но в крайна сметка наближава срока. Какво ще се случи с Брексит? Евентуално, ако има твърд Брексит, тогава собствените приходоисточници ще станат още по-необходими, или поне така съм склонен да мисля, че собствените приходоисточници ще бъдат още по-важни, защото иначе ще бъдем изправени пред една нужда да се засили много вноската от националните бюджети. Но нямам конкретни цифри. Сега не казвам, че трябва твърд Брексит, за да има собствени приходоисточници, но това ще бъде важен елемент от дискусията, която ще протече в съвета. На този етап, както каза Януш, както и вие повторихте, двата елемента са тясно свързани. Няма да има съгласие на парламента, ако в същото време няма напредък по приходоисточниците. Eh да, благодаря, господин председател. Мисля, че намерим други аргументи, а не само излизане без поразумение. Вероятността Обединеното кралство да остане още няколко месеца в Европейския парламент, така някак си става все по-ясна. Нямам контрол върху процеса, но предлагам даже да се подготви кампания през едните дни. Май трябва. Господин генерален директор на Генерална дирекция бюджет ми каза, че те са изпратили своя чек за април месец. Имам предвид Обединеното кралство. Говорим за МФР и собствени източници. И затова сега ще дам думата на докладчика в сянка господин Фернандеш. Не. <laughs> Господа Гардия Забал и тя не иска. Аз мислех, че искате. Добре. Vielen Dank, благодаря, господин председател. По цялата техни, технически, по всичките технически подробности не мисля, че има нужда от е, е, допълнителна информация. Ако моя, моя приятел Жерар позволи, бих казал нещо във връзка с него, като той така е, любезно се изказа, че се надява, че гражданите ще направят правилния избор. Те винаги избират правилно. Те избират хората, които те предпочитат и ние трябва да приемем това. Аз във всеки случай го приемам. Ако другите не го приемат, спомням си една книга, в която пишеше и народа беше недов... краля беше недоволен от поданиците партиите си и се избра нови. До там няма да се стигна. Но искам един провокативен въпрос, защото се говори много за това. Няма съгласие, подкрепа за МФР без постигане на напредък по собствените средства. Какво означава това? До сега имаме е, финансова основа която се позоваваме. Има гласове, че не желаем тези собствени средства. А ако въз... имаме ситуация на Брексит, ако някой не иска да участва, какво правим? Казваме, че нямаме бюджет или нещо такова. Мисля, че трябва да преосмислим тази позиция. Ако има солидни аргументи за собствени средства, те трябва да бъдат убедителни. Ако няма такива аргументи, нека да чуем е, какво ще ни кажат. И тогава няма да постигнем съгласие. Това е въпрос, по който трябва наистина да помислим много сериозно. Няма многодишна финансова рамка. Какво разпускаме Европейския съюз ли? Кой друг иска да се изкаже? Господин Манка. Ďakujem пекне. Учите, властне здрое ни е прето. Благодаря. Собствените приходи са важни не само заради Обединеното кралство. Крайна сметка, по договорите сме поели задължения, които трябва да изпълним. Ще задам един въпрос. Когато работеше групата Монти, там работеха експерти от съвета, от комисията, и от Европейския парламент. При подготовката на новото предложение за собствени приходоисточници, те го разгледаха от всички възможности, от всички страни и се излезе с едно предложение. Мисля, че един човек имаше резерви по един конкретен въпрос, иначе бе единодушно. В момента не съм получил отговор от Европейската комисия, защо съветът и комисията в крайна сметка не са признали част от съдържанието на доклада Монти. Например, въглеродният данък. Защо не е признат? Не знам какви са причините и ми е интересно да разбера какви са те, тъй като въглеродният данък може да постигне три цели. Първо, трети страни или страни от третия свят така ще започнат да работят ефективно и ефикасно и ще помогнат за постигането на целите на Парижкото споразумение. Може да помогнем и на европейските дружества да са по-конкурентно способни а, по отношение на конкуренцията с онези, които не произвеждат кон... чисто. И след това може да се наберат средства за бюджета и то значителни. Затова питам комисията защо не е включено това. Ние подготвихме много солидна резолюция като парламент, но когато нещо се пропуска и не се включва, трябва да е ясно защо. Но важно е, до момента не съм чул обяснение. Bien, mes chers collègues, qui d'autre souhaite s'exprimer Благодаря. Добре, драги колеги. Виждам, че не, няма други желаещи да се изкажат, е, но всъщност колегата иска да допълни нещо за многогодишната финансова рамка. Да, господин председател, съвсем бързо искам да благодаря на четиримата докладчици и на политическите групи, които работиха върху това досие. Работата, която бе свършена е с добро качество. И то бе свършена своевременно, преди европейските избори – Чакаме съвет, а съветът все още няма позиция. Какво може да стане в бъдеще? Съветът може да игнорира работата на парламента, да вземе решение сам и да представи позицията си като свършен факт, с който да се съобразим или да не се съобразим. И може да се каже, ако парламентът не даде съгласие, няма да има многогодишна финансова рамка, която да влезе в сила на време за 2021 година. Тук трябва да се внимава. Според мен това е играта на съвета. Не трябва да допускаме той да ни поставя пред свършен факт. Ние сме свършили работата си на време, тя е с добро качество, представена е своевременно и сега съветът както казаха докладчиците, трябва да прояви необходимото уважение към гражданите, сиреч към парламента. Трябва да започне да преговаря с нас. Що се отнася до собствените средства, също трябва да поставим всичко ясно. За нас собствени средства не означава единствено намаляване и заместване на разходите от националните бюджети. Какво искам да кажа? Приходите от собствени средства могат да се използват за увеличаване на бюджета до размерите на сумите, които иска парламентът. И така да се допълнят е, националните бюджети. А аз мисля, че е, съветът иска да се направи заместване на едното с другото. Когато искаме 1,3% от брутните национални приходи, това не е нищо особено. То е необходимо за да бъдат отчетени приоритетите, дори тези на съвета, за да имаме за политика на сближаване, за политика в селското стопанство, за политика на научни изследвания и развойна дейност 1,3% не е нищо, кой знае какво. Трябва да се използва просто методиката на допълването и на сбора. Да се знае какво ни е приоритет, какво не е приоритет На трети страни даваме 1% от брутния национален приход. Възможно е да се отчете и бюджетния капацитет за еврозоната, обаче винаги се дава 1% от средствата за други цели и чак след това се определят приоритетите. Не се отчита по този начин волята на европейските граждани. Не се проявява така уважение към тях. Искам още веднъж да благодаря на четиримата докладчици за прекрасната работа. Да, благодаря за това припомняне. Добре заслужено. Euh, Може би успяхме да намерим между 12 и 14 милиарда средства. Ако Великобритания остане в Европейския съюз, А Ще проверим какво ще стане тогава. Все още е рано да се спекулира със съдбата на тези средства. Аз искам да споделя с вас един елемент, който ме смути. On n'a pas eu de débat préalable pour savoir de quelle Europe nous parlions. On prévoit un budget allant de 2021 ще правим рамка за 2021 до 2027 година, но каква ще бъде Европа през 2027 година? Искаме ли все още тя да е водеща световна сила? Няма ли да е изпаднал в подчинение на Китай и на още някои други държави, защото междувременно ние сме пообъркали националните си бюджетни сметки. Какво ще означава 2027 година за всички нас? Сега тук моля Ян Олбрихт да ме слуша какво говоря, но имам усещането, че когато присъстваме на съвет на министрите, държавните секретари и директори от администрацията продължават да повтарят това, което правителствата говорят от месеци. Без обаче да се вписват в някаква предварителна схема. Сякаш преговорите не са започнали. И оставаме с впечатлението, че някой чака арбитраж, който да бъде направен от държавните и правителствени ръководители по време на среща на върха. И моето опасение е, че внезапно те ще постигнат някакво споразумение, без да отчетат работата на парламента. През 2013 година не съм бил тук, но ми се струва, че това, което сега е направено, е безпредседентно. Това е работа, която издържа проверката на истината. Съветът трябва да спре да мисли, че в бюджетната област парламентът ще се подчинява на това, което са решили правителствата – в ежегодните помирителни процедури съм виждала следното. Тръгваме на помпани към преговори и когато стигнем последната фаза, решимостта ни, така да се каже, е поспаднала. И всеки път всичко приключва по един и същи начин – Този път трябва да стане друго. Трябва да стане ясно, че парламентът има позиция. И че трябва тази позиция да бъде зачетена. Вярно е, че темата за собствените средства е реална тема. Ако казваме обаче, че собствените средства увеличава данъчната тежест на европейските данакоплаци, това няма да създаде кой знае колко добър образ на Европейския съюз сред данакоплаците. Ако се казва, че във всички случаи събирането на собствени средства опира до дан... данакоплаците и техните джубове. Защото вие можете да събирате тези средства и косвено. Банките плащат данъци, но те събират тези средства от своите клиенти. Ако не събирате данъци от големите играчи на световната сцена, като да кажем Google, Amazon, Facebook и други подобни, това означава, че вземате средствата от е, бежанците, които имат нужда от помощ е, и от потребителите. Та нека не спекулираме. Нека не спекулираме. Е, собствените средства са ни необходими за да се отървем от тиранията на справедливата възвръщаемост. Всяка държава очаква да бъде изравнена нейната вноска в бюджета с нещо, което ще получи от Европейския съюз за една или друга цел. Е, и така се очертават е, две групи държави. Едни, които са нетни вносители в бюджета, други, които са нетни получатели от бюджета. Къде отива европейската справедливост? През юли месец ще се конституира нова комисия за бюджета и тя ще трябва да продължи прекрасната работа, свършена от нашия състав. И както казах, това ще бъде проверка на истината, която трябва да доведе до признаване за Европейския парламент като централна институция за Европейския съюз и неговото бъдеще. Може би чрез генералния директор Копман Европейската комисия ще бъде в състояние да хвърли повече яснота. Благодаря, господин председател. Не съм сигурен, че мога да хвърля яснота, но мога да допринеса за вашия дебат, който е много интересен. Трябва да се каже, че не може да бъде и не следва да бъде подценявана ролята играна от парламента. Съвсем е ясно е, че съветът се движи по свой път. И аз в това отношение изцяло споделям вашите съмнения, но вашията глас се чува. Министрите много добре знаят, че собствените средства са изключително важна тема за парламента и че в крайна сметка позицията ви трябва да бъде отчетена. Аз мога само да ви посъветвам да продължите да правите това, което правите извънредно добре. Да бъдете все така добре технически подготвени. Вие бяхте първата институция подготвена с позиция подробна и околичествена. Да участвате в организираните заседания. Също ви насърчавам, защото всичко това има своята роля. Ясно е? че говорим за преговори, в които участва и друга институция. Тя има своя собствена логика. Не ми е дадено на мен да коментирам тази логика, но своя логика имате и вие. Тя има своята роля и има своето важно значение. Това е първото, което исках да кажа. Второ, за разискванията за собствените средства. Те са много важни и всички съображения, изложени от председателя на комисията във връзка с значителното увеличаване на собствените средства, несъмнено са валидни. Но вашата позиция е също така важна в смисъл, че вие обяснихте и сте пояснили и сте се аргументирали, че е необходима реформа в системата. Да, и тук има трудности в съвета, но колегите в съвета слушат. Комисията отстоява своите проекти, своите предложения и новаторството, новите елементи, които е задала. Мисля, че тук, в крайна сметка, вие сте с позиция, която съветът задължително ще трябва да вземе предвид. Има и един трети момент, на значително влияние от страна на парламента върху преговорите, а именно проблема за гъвкавостта. Вие си спомняте, е, че това бе обсъждано по време на неформалния съвет по общите въпроси в Букурещ. Е, трябва да ви кажа и мога да потвърдя, че тогава много се слушаха във вашата позиция за да може бюджетът да даде необходимата полза, допълнителна полза на европейските граждани при обстоятелства, които непрекъснато се променят, е необходима гъвкавост. И вие много добре знаете това. Вашият парламент по време на средносрочния преглед пое задачата да внася новост в това отношение – Комисията като почтен посредник работи с вас, така както работи и съвета. И в качеството ни на почтен посредник ви уверявам, че вашата роля през едните месеци ще остане непокътната, дори през юли месец съставът на парламента да се промени, защото Европа има нужда от вас, за да постигнем резултати, значими за гражданите. Благодаря, господин генерален директор. Ce sont des Вашите думи е, са думи на признание и на окоръжаване за решимостта и за непокътнатостта. Това, което казахте, може само да ни накара още по-решително да отстояваме позицията си. И в новия мандат е, тук трябва да разчитаме на това признание и на това окоръжаване. В момента вършим нещо, което е много важно. Както знаете, медицината понякога е, констатирате скромен напредък, но е важно този напредък да е стъпка във вярната посока. Не трябва да спираме насред път. Експертизата и авторитета на Комисията за бюджета е, могат само да бъдат окоръжавани, потвърждавани и признавани. Това веща е добро за бъдещето на Европа. И така, давам думата отново на нашите съдокладчици. Този път ще започна от докладчиците за собствените средства, ако можете да оплътните още 10 минути, ще бъде добре, защото следващата тема трябва да бъде обсъдена от 10 часа нататък. Euh, Господин председател, ще говоря бавно. De manière telle que euh, tout le monde euh, me comprenne bien тъй че всички да ме разберат добре. Взаимно се подчеткахме, взаимно се похвалихме. Но това е шега, разбира се, сериозно работихме. Аз си спомням, че през 2013 година беше по-друго. С помощта на колегите сега работата ни е много по-сериозна. Аз много внимателно слушах генералния директор. Има нещо, което не се чу в тази зала до сега. Макар, че не сме напълно удовлетворени от съдържанието на предложението, предложението на комисията за преговорите – бе много добра основа за дискусия от наша страна. Комисията направи нещо, което бяхме поискали от нея. Потвърждавам това, господин е, председател. Беше включен и аспектът собствени средства. Това го бяхме поискали изрично. Тоест комисията се вслуша в това, което парламентът бе поискал от нея. Нашият колега Келмер каза нещо преди малко и искам да взема повод от него. Мисля, че новите собствени средства не са необходими само за да компенсираме излизането на Великобритания от Съюза и да компенсираме намаляването на средства. Но още една важна причина има за съществуването на собствени средства характера на проектите, които предлагаме. Замете консолидираната данъчна база. Ние, например, искаме а, тя да бъде обвързана с а, европейския бюджет. Тук има и известна механичност. Не трябва всяка година да се предоговаря бюджета изцяло с държавите членки. А, значи има една част, която все повече ще се увеличава в бюджета, която ще се формира механично. Това бе предвидено и в предложението на комисията. Има нещо като механично образуван рандеман, който се увеличава все повече всяка година. Механично една част от бюджета се формира така в приходно отношение, че не е необходимо в следващата година да се водят преговори за нея. Това също е много интересно, когато говорим за темата собствени средства. Има още нещо, което е много важно. Вярно е, че излизането на Великобритания ще има значение не само за приходите, но и за така наречените отстъпки. Тези отстъпки вече няма да бъдат оправдани. И това е също толкова важно, колкото е, преговорите и пазарлъка между държавите членки за един или друг бюджетен ред и бюджетна статия. Е, така ще има възможност е, да не стигаме до диспропорции, до липса на съразмерност, каквото и да е економическото положение. Вие искахте да оплътним 10 на минути, значи няма да говоря много по-дълго. Je dois dire aussi à mes collègues qu'ils n'auront pas, je ne dirais pas le privilège, la chance ou la malchance. Аз няма да имам шанса в бъдещия мандат да ви виждам като председател на комисията, нито да работя с колегите, с които работих в този мандат, но ви желая шанс през следващия мандат. Благодаря. Януш. Нека запазим тези думи за 5 юни. След 4 минути предстои гласуване в комисията ИТРЕ. И за това само две думи за собствените средства и многогодишната финансова рамка. Каква е същината на последния кръг преговори между съвета и парламента през 2005-2006 година? За последен път успяхме да увеличим бюджета с 3,5 милиарда евро. Това беше последното реално увеличение. Не кой знае колко голямо, но поне увеличение по време на преговори. Това беше за многогодишната финансова рамка 2007-2013 година. И в последния кръг е, господин Камерън отчаяно настояваше бюджетата да бъде по-гъвкавост. И тогава бе сформирана групата Монти. Сега какъв бе резултатът от преговорите без господин Камерън, без неговия натиск? Това е въпрос, чието отговор все още не може да бъде даден. Но смятам, че има на лице обословеност и причината за нея е нашата позиция за разходите и за приходите. Ние всъщност актуализираме досието за преговори. Това е простата истина. Не, че говорим само за намаления и намаление, в частност на вноската от брутния вътрешен продукт на държавите членки. Благодаря, Яна Обрихт. В първия кръг направихме официалните изявления. Сега можем да кажем каквото си мислим, нали така? Аз така го разбирам. Сега ще подчертая два важни елемента. Първият е Брексит. Ако в едните дни нещо се обърка с Брексит, цялата история ще стане съвсем различна. Пейзажът ще се промени напълно. Нека си представим, че Великобритания остане в Съюза още година-две. Цялата многогодишна финансова рамка ще бъде различна и отново ще излезе на преден план въпросът за отстъпките така че ще трябва да бъдем подготвени да вземем цялостни, холистични решения за тази рамка. Второ, по време на последния разбор с румънското председателство се опитах да обясня това. Министрите и съветът е, не само забелязват, че парламентът се учи от това, което става, но и парламентът е различен в сравнение с преди 5 години и живеем в съвсем различен свят. Не могат да ни представят а, е, пакет и да ни кажат или се съгласявате с него, или не се съгласявате. Значи, Обсъждането ще бъде една година след изборите, една, не една година преди изборите. И така парламентът е по-склонен да поема рискове. Нямате представа колко трудно е да се постигне обща позиция в парламента. Съветът си мисли, че това е нещо лесно, че ние просто е, излизаме с обща позиция, а те имат право на разнобой помежду си. Не, ние също имаме помежду си различни позиции. Докато стигнем до единна позиция между различните политически групи, е необходима много работа. Всички знаем как функционира този процес. Знаете колко компромиси са необходими, за да се стигне до обща позиция. И след това отрасловите а, докладчици а, отиват в съвета на заседание и какво виждат? Виждат текст поставен в средни скоби. Какво означава поставен в средни скоби? Означава, че не са се разбрали. Ние очакваме от тях също да имат обща позиция. А не да дойдат с текстове в средни скоби и да кажат това не подлежи на обсъждане, защото ние не сме го съгласували помежду си. Казват, по този въпрос Европейският съвет ще вземе решението. Това е недопустимо. Господин председател, не е изключено тогава ние да тръгнем на преговори с текстове в средни скоби и да кажем, вие няма да договаряте за това, което вие сте поставили в скоби, ние няма да договаряме за това, което ние сме поставили скоби. Какъв ще е резултат от такива преговори? Трябва да има обща позиция. И от наша страна, и от тяхна страна. Не може едно или друго да бъде изваждано от преговорите по този начин. Ние успяваме да координираме работата помежду си, чрез докладчиците, които отговарят за различни отраслови направления, Договаряме се между различни политически групи. След изборите положението ще бъде различно. И аз силно се надявам, че за парламента няма да е, е проблем не толкова да се противопоставя сляпо, колкото да търси решение. Да търси решение да има позиция. И в съвета все повече. И с това съм напълно съгласен, господин генерален директор. В съвета все повече нашите документи се четат внимателно. И последна бележка. Депутатите са от тези политически партии, които са или на власт, или в опозиция. Ние не сме някакъв самотен остров. Не. Ние всички произхождаме от конкретни политически партии. И депутатите всъщност отстояват вижданията, зад които застават техните политически партии. Аз съм оптимистично настроен. Мисля, че ние напредваме, регистрираме напредък, по-добре се разбираме помежду си като институции. Както каза и колегата. Не можем да си представим, че ще блокираме напълно многогодишната финансова рамка. Това не е сериозно, това е безотговорно. От бюджет се нуждаем. Но бюджетът тази многогодишна финансова рамка ще започне да се изпълнява през 2021 година. Сега можем да продължим разговорите до края на 2020 година. Не само заради а, заради изборите. Сега парламентът знае, че има време. От началото на 2020 до края на 2020 година. Това също до някъде ще промени политическата игра. Да, Разбира се. Голямата разлика между съвета и парламента е в това, че парламентът ежедневно се занимава с Европейския съюз и мисли за него, докато в съвета заседават министри, които се занимават първо с националните въпроси и от време на време се, зани... се събират на заседание, за да говорят за Европа. И по отношение на бюджета, не им е чак толкова на сърце ще има ли или няма да има истински бюджет на Европейския съюз. 1% от брутните национални приходи не е кой знае колко голяма сума за никой министър. Другото голямо предизвикателство пред парламента, несъмнено, е да се придаде по-голямо единство на бюджета и онези разходи, които не се освояват, не се извършват национално ниво, да бъдат прехвърлени на европейско ниво към бюджета. Това не е с цел да се увеличават общите разходи на нашия бюджет, а онези средства, които държавите членки не са успели да направят по една или друга причина, включително и заради е, съображенията за суверенитет, е, да бъдат е, в крайна сметка рационално направени на европейско ниво. Това е краят на дискусията за многогодишната финансова рамка и собствените средства. Мисля, че можем да се гордем с това, което бе направено. Е, мисля, че не бе демократично да се гласува бюджета за 2021-2027 година преди изборите е, защото не би било честно е, да се иде да на избори и да се каже гласувайте за когото желаете, обаче бюджета така или иначе е прият. Благодаря. Сега ще чуем по предложение на Йенс Гайер едно проучване е, относно това как европейския бюджет финансира иновациите. Е, е, той ще, Йенс Гайер ще бъде след нас след няколко минути, а ние казваме добре дошли на Елалия Рубио от института Жак Делор от, е, в Париж и Марта Пилати от Европейския политически център. През 2010 година е, иновацията е записана като комисията, от комисията като един от най-сериозните проблеми в контекста на промените на климата, на енергийната ефективност, с оглед на намаляващите ресурси ресурси и а, застаряването на населението. Как всичко това се отразява в стратегата и европейското финансиране на многодишната финансова рамка? Ще чуем нашите експерти. Имам 15 минути за презентация, така че след което ще имаме половин час на разположение за дебата. Кой първи ще вземе думата?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 Да, благодаря много. Ще говоря на английски, защото това беше езика на проучването. Благодаря за възможността да представя нашето проучване, което е извършено в Института Жак Делор, EPC и, институт, EPC е и Института в... за економически проучвания в Берлин. Е, основната цел беше да установим как настоящия бюджет пакет подпомага иновациите, особено отвъд програмата Хоризонт 2020 и 20 да направи анализ на подхода на комисията към иновациите за периода 2021-2027 година и как да се оптимизира използването на финансирането и в многогодишната финансова рамка в това отношение. Пет основни цели бяха очертени помолихме да се е, определи приблизителния размер на европейско финансиране за иновациите, взаимодействието между различните форми на финансиране, да се направи оценка на начина на действие на европейското партньорство, е, как финансовите инструменти, бюджетни гаранции подпомагат иновациите и какви да анализираме възможности възможностите за следващия период на МФР. От януари до март бе извършено това проучване, бе извършено основно преглед на законодателната рамка, както и различни програми и публикации, а към всичко това проведохме и 30 пространни интервюта с служители на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, служители от Европейското финансиране, смет Сметната палата и ОИСР. Установи се, че няма общо разбиране за иновации в всички форми и програми на е, е, европейския бюджет. Така че първата задача беше да очертаем концептуалната и методологична рамка, в която се разполагат и иновациите. Така че ние дадохме е, до определение на иновациите, разгледахме ръководството на ОИСР от е, Осло, е, който е дава доста широко е, разбиране, т.е. всички промени е, се отнасят към иновациите, така че ние се опитахме да ограничим малко разбирането, свеждайки до новости, които се имат отражение в политическата област да, и да потърсим възможности за финансиране на новации в европейския бюджет. Говорим, говорим за пряко или непряко финансиране за създаване и разпространение на иновациите. Това е изключително важно, е, защото има подкрепа на европейския бюджет по този въпрос и очертахме няколко категории, е, като очертахме, изведохме като критерии млади, инова... под подкрепа на нови иновативни фарми и направихме някои методологични избори, например пряко финансиране, не включваме фунда, финансирането на фундаментални изследвания. Друг въпрос, който искам да отбележа, че използвахме тази методология, за да разгледаме основните европейски бюджетни програми, даващи такава подкрепа съгласно докладите службите на комисията, но това е една приблизителна преценка на базата на разпределените средства и е, които са предоставени. Е, не сме имали време да проследим резултатите от финансирането, т.е. разгледахме основните програми от европейския бюджет, които е, по принцип се смята, че имат отражение върху иновациите. Какъв е резултата? Ето до какво стигнахме. 150 милиарда в подготовка на иновациите. Общо 14, около 14% от текущата МФР, от които 62 милиарда са за хоризонт 2020, като тук отпада обаче бюджета за фундаментални изследвания. 53 милиарда за ЕРДФ, 7% от бюджета и 33 за европейски програми. извън Хоризонт 2020 има подкрепа в енергетиката, транспорта и климата, космическите изследвания, но и други сектори. Е, е, виждате развитие на селските райони, социални въпроси и здравеопазване, земеделие земеделие и рибарство, както и отбрана. Това са цифрите, виждате ги на екрана. Помис, погледахме се в синергетичния ефект. Опитахме се да установим как взаимно се допълват финансиране с сходни цели. Е, разгледахме първо е, връзката между Хоризонт 2020 и е, ЕСИФ. През последните години има редица усилия в, за постигне на синергетичен ефект, давайки възможности за по-добро географско взаимодействие между различните региони в, в различните ви, източници на финансиране. На базата на нашия анализ и интервютата констатираме, че синергетичният ефект е доста ограничен поредица причини. Различна уредба, например, в редица случаи има и непознаване на другите програми, както в участниците на Хоризонт 2020, така и на и, е, развитие, Фонда за развитие на селските райони и географското покритие е различно в е, те, регионите, примерно, получават а, а, финансиране от ИРДФ, но не от Хоризонт 2020. Разгледахме и всички останали програми а, по, в различните социални предизвикателства. Разгледахме а, и а, различните източници е, ето тук са дадени част от заключенията във връзка с седемте е, социални предизвикателства. Общо зад в случая е, че има доста неизползван потенциал за разширяване иновациите, финансирани по Хоризонт 2020. Е, има различни области, социални, транспортни, е, транспорт и енергетика, сигурност, например, инструмента за свързване на Европа, фонда за инвестиции и така нататък, понякога са непознати. Споменават се като възможност, като потенциал, но в крайна сметка не се използват в достатъчна степен. Е, има и сведения за централно управлявани програми по инвестиция хоризон 2020 и развитието на селските райони, например земеделие, здравеопазване. Понякога няма достатъчна яснота за специализацията на отделните райони и възможностите за интелигентно финансиране и разбира се възможността за дублиране и препокриване, особено изследванията в областта на киберсигурността в случая на партнер, партньорства на Европейския е, съюз в подкрепата на иновациите. Знаете, че те са много на брой. Ние сме очертали пет различни категории на партньорства, които обикновенно се подпомагат иновациите, финансирани от е, Европейския съюз, е, технологичната платформа, съвместна технологична инициатива, публично-частните партньорства, КИКС, който се подмага и различните форми на съвместни партньорства. Опитахме се да оценим начина на действие на всички тези форми на партньорство, като насочихме вниманието си на пряко финансираните от бюджета. Виждате, централната част от графиката. Тук има известна разлика, защото публично-частните партньорства е един вид начин за работа по Хоризонт 2020, така че част от средства на Хоризонт 2020 се използва тук. В КИКС финансирането е пряко. И така можете да видите как стоят нещата, виждате, че голяма част от Хоризонт 2020 се използва чрез тези партньорства. Надявах се да мога да покажа само част от оценките тук. И ето какво е заключението. В момента съществуват над 100 публично-частни партньорства, т.е. доста разнообразен пейзаж, като някои от тях дублират дейността си. Основното заключение, което може би липсва тук е, че те са постигнали целта си, довели са до съответен ефект, с изграждане на мрежа, но има и опасност от капсуловане, така да се каже. При създадена вече структура понякога е трудно да, да видим разбивката. И по отношение на предизвикателствата, целите на Европейския съюз могат да се променят така че има известно, известна опасност от зацикляне, така да се каже. Финансират се едни и същи партньорства. След това по отношение на КИКС трябва да оценим тяхните мисии. Техните мисии поня... и цели понякога се различават или дори разминават, създават се възможности за връзките между образование, изследователска и иноваторска е, дейност, но е, целта е дългосрочна финансова независимост. Е, това е основната цел при тези форми. Трудно е да преценим доколко се допълват тези цели. След това изграждане на мрежи и е, изграждане на структура за обмен на информация и знания. Тук целта е създаване на съвместни стратегически планове в публично-частните партньорства. Трудно е обаче понякога да оценим резултата от тези взаимодействия и може би трябва да се потърси по-добра възможност за взаимодействие между публично-частните партньорства и, и другите форми на работа. Относно финансовите гаранции и други инструменти, трябва да видим какви средства влизат, се използват за изследователска и развойна дейност. Те са около 11 милиарда. Основно по линия на Ефси, и на ФИН на второ място. И тук има и други финансови инструменти, посветени на изследователска и развойна дейност. Оценката ни сочи, че тук е свършена добра работа. Ако с, сравним с предходния период до 2013 година, има определено подобрение, по-широк мащаб с създаването на ЕФСИ. Разбира се, се е на лице и много по-голям обем в подпомагане на изследователската и развойна дейност. Но също така може да се помисли за подобрение по-нататъчно подобрение. Основно целенасочеността на Инофин СМЕК. Това е инструмента, който подпомага чрез гаранции иновативни фирми. Критериите за допустимост, които са много, много широки, е, е, е, и освен това установяваме, че част от тези средства отиват при фирми, които или не се занимават с иновации, или много слабо се занимават с иновации. Тук на, роль, на сцената излиза националното ниво, но тук нямаме ясно разграничаване, именно поради неяснота. Второто, което установяваме е, че Инофин е създаден през 2014 година, EFC през 2015 година, т.е. има известно при покриване и дублиране при финансирането на различни проекти, като комисията полага усилия да очертая ясна позиция, за да избегне това дублиране. Много разумно е, Инофин се използва за по-рискови иновативни проекти, много съвместни и продукти, които се финансират съвместно от ЕФСИ и Нофин, като Енофин дава, така да се каже, първия финансов тласък на дейността, когато става дума за по-рискови инвестиции. Сега има известно съмнение дали може да се запази това ниво на подпомагане чрез новата схема с частично външно финансиране на гаранции. Знаете, че ЕФСИ е 100% финансиране и е изключително важно, полезно е да използваме този инструмент, който да бъде един вид буфер при такива иновации. След това има отделни програми, където има възможност за диверсификация и не смятам, че трябва да има проблеми да продължи подпомагането на високорискови е, иновации като се помисли и за проекти с по-нисък риск. Третата констатация няма достатъчна подкрепа за много иновативни фирми, които се опитат да се разширяват, да преживяват експанзия. Имаме Европейски съвет за иновации, който има тази задача, но те основно подпомагат нови фирми, стартапс, а не фирми, които а, фирми, които създават нови продукти, но след като новите продукти вече са факт, за тях понякога е трудно да продължат да поддържат това ниво за развитие. Може би е добре да имаме инструменти в подпомагане на по-нататъчната дейност на такива високо иновативни фирми. И е, освен това се говори, че про, е, подпомагането по, на изделия по ФАФА е доста сложно и това не винаги е удобно за бенефициентите. И така, подхода към иновативното финансиране на иновации за следващата, в предложението на комисията е, има повече финансиране за иновациите, особено за е, в цифровата област имаме увеличение с 43% и то в е, реално изражение. Както вече казах, особено се залага на абсолютно нови иновации, които създават нови пазарни сектори и е, е, точно това е основна задача на Европейския съвет за иновациите. Има, възприема се по-стратегически подход при стесняване на задачите и конкретизиране финализиране на задачите има явна воля за разширяване на синергетичния ефект с Хоризонт 2020 европейските програми, но все пак няма достатъчно правила в това отношение. Тоест може да се направи още нещо в областта на оформяне на правилата. И накрая е на лице е воля за рационализиране на цялостната картина на партньорствата за иновации. Ето и препоръките ни. Препоръките ни 6 на брой първо препоръчваме, особено на комисията, да провери възможността за, на методология за проследяване на сумите в е, по, е, подпомагане на иновациите. Методология няма, тя е необходима. Не, не е необходимо да бъде нещо много сложно и скъпо, както за климата, но трябва да имаме поне нещо, за да се очекаже. Това е финансиране на иновации, това не е предпоставка за това е да има общо разбиране за иновации за всички програми и да бъде гарантирано, че европейските регламенти и европейската рамка разбира ясно за какво става дума, когато говорим за иновации. Е, второ, да имаме подход с оглед на резултатността си при финансирането. В много програми финансират иновации, но нямаме начин да знаем дали това е довело до иновации, като създаване на иновации и разпространението им. Така че препоръчваме винаги, когато има финансиране на иновации, ясно да се каже какво, каква е, са отправните точки, какво се очаква и да има механизми, индикатори, показатели за оценка. Трето, е, улесняване на синергетичния ефект, особено когато има е, съответна законодателна рамка. Сега не винаги е така. Е, след това използване на рамковите условия в много случаи финансирането не е основната причина за финансиране, докато по-скоро контекстът играе определяща роля, например, в областта на енергийната ефективност, на климатичните промени. Фирмите просто са задължени да действат това отношение. Когато говорим за иновации в земеделието, например, сигурността и така нататък, трябва да имаме този общ контекст и рамкови условия. Пето, препоръчваме пар... публично-частните партньорства да бъдат свързани с конкретни задачи, да са по целенасочени и да се помисли за начини за финализиране и очертаване на и приключване на публично-частни частни партньорства, които не отговарят на техните цели. И освен това да се предефинират пазарните инструменти в съответствие с настоящите предизвикателства, да се помисли и за малките и средни предприятия, като им се даде възможност да се помогне на малки и средни предприятия, не само за иновации, но и да продължат своята дейност, е, което предполага да има капацитет за наистина сериозни рискови иновации или да се създаде нарочен отделен фонд за тези цели. Благодаря много за вашето внимание. Мерси И аз ви благодаря за представенето. Всичко бе казано съвсем ясно. Благодаря за вашите препоръки също така. Вчера вечерта гласувахме по инвестирай в Европейския съюз. Доколкото има препоръки, които дават въздействие върху този фонд, докладчика да каже своето становище по това проучване. Имате ли коментар? Да. Благодаря, господин председател. С удоволствие ще се възползвам от възможността. Основната идея която заедно с други колеги ни накара да очертаем това проучване, бе да установим в кои европейски програми, извън познатите на всички нас, Кои други програми, значи, има потенциал за подкрепа на иновациите? Когато приемаме програми на Европейския съюз, трябва да можем да кажем на европейските граждани първо каква цел преследваме и второ постигаме ли я с тези програми. И основната идея беше да онагледим другите възможности за иновации извън широко познатите програми. Е, както виждате, проучването дава изключително ценна информация. Е, и друго, което е много важно, не толкова за нас, колкото за ИТРЕ, е, да подскажем какво може да направи комисията, за да разшири потенциала за иновации. До сега нямахме параметри за измерване на резултата. Това е важна констатация, за да поискаме от комисията да разработи такива параметри. Смятам също, че е много важно. Това е ново, нова идея, която която не, не, не, не бих генерирал, ако не беше проучването. Има редица случаи, когато има законодателни пречки за иновациите или препани камъни и дали имаме параметри за измерване. Всъщност задава се въпроса, че иновации са това в коя област да следва да има иновации. Това е тема за политически дебат и е, в Комисията за външни работи или в Комисията за бюджетен контрол при госпожа Грайсле. Не само като отчетност, но да помислим и за законодателната ни дейност, за изготвянето на програми. И така да се попитаме какво ще постигнем всъщност с тази законодателна дейност или програми. И дали съответния закон е необходим в светлината на е, иновациите или е, и този закон отговаря ли, този законодателен акт отговаря ли на нашите цели? Така че чисто политически е, студията подсказва много интересни решения. Нека да извървим пътя, който ни сочи тя. Синергетичният ефект. Много важен въпрос, според мен както и е, публично-частните партньорства, финансирани от Европейския съюз. Тук също има интересни идеи и информация. Открих много идеи важни за моята собствена политическа дейност, които ще продължа да обсъждам. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Заповядайте. Много благодаря. Благодаря за изключително доброто проучване. То е много изчерпателно. Има две заключения на десети слайд, които са много важни. Едното е свързано с липсата на съгласуване с националните схеми и след това съмнения дали ще може да се е, увеличи подкрепата за високорискови инвестиции. Ние изоставаме в сравнение с САЩ и Китай в сферата на новаторството и за мен това е много важно. Какво повече можем да направим, за да подкрепим не само високорисковите, но да подкрепим и своевременно, т.е. бързо тези високорискови новаторски проекти както и да подкрепим новаторските фирми, които са на етап разширяване. Имаме много малки нововъзникващи проблеми, но имаме проблем с това те да се разраснат. Разполагаме ли с необходимата култура да дадем по-голям мащаб на тези фирми и какво да направим, за да подкрепим фирмите? Благодаря. Merci. Благодаря, заповядайте. Uh, um, Благодаря. Много интересен доклад, изчерпателен и има много интересни наблюдения за бъдещия бюджет. Предполагам, че това ще бъде доразвито от идния мандат. Дали аз, Обединеното кралство или който и да е, е тук или не. За секунда да кажа нещо по тази тема. Това, което ясно казва британското правителство по време на преговорите, макар че според мен малко по-рано трябваше да го направи, е желанието му да работи по програмата Хоризонт 2020 година. Е казано в коментарите в съвета по МФР. Този бюджет ще е по-голям, отколкото иначе би бил. Но трябва да се види резултата, преди да знаем с колко. Така или иначе, трябва да се спомене това тук. Две сфери веднага ми правят впечатление. Едното е бюджета за НИД и доколко той финансира новаторство. 7% пише в този доклад. Според мен това трябва да бъде доста по-голяма сума. Регионалната политика и как тя подкрепя новаторство, инвестиции е нещо, което според мен трябва да бъде преразгледано. Ще трябва да се опитаме да направим така, че този тип инвестиции – наистина да са интелигентни, да подкрепят новаторството и да бъдат много по-устойчиви от другите инвестиции в сферата, които преди са били в инфраструктура и което не винаги е устойчива. И ако погледнем дали имаме нужда от инвестиции в капацитет за пътуване, когато да речем не се налага да пътуваме, това е един потенциал за търсене на един по- интелигентен бюджет. Нещо друго, което е много важно, госпожа Малетич го спомена току-що. Ние сме добри, що се отнася до научно-изследователската дейност, но не сме толкова добри след това в оползотворяването на същите. Основният проблем, и многократно обсъждан, последните години съм присъствал, е индустрията на рисковия капитал. Почти не съществува такава сравнение с еквивалента си в САЩ и дори държавните инвестиции в Китай или в други държави, но по-специално – как рисковия капитал и тази, цялата тази индустрия трябва, можем да я насърчим и как да отговори тя на предизвикателствата. И същото време как да направим така, че тези инвестиции да не доведат само до публични инвестиции посредством Съюза и националните фондове и след това рисковия капитал да бере всички ползи. Част от продуктите могат да бъдат използвани отново в новите научно-изследователски инициативи. Надявам се нещата да се развият и ако искаме да продължаваме да дебатираме, да имаме такъв един климат на обсъждане, на преструктуриране и нов поглед към бюджета или някакъв нов доклад, по собствена инициатива в новия парламент, може би ще е нещо добро в тази посока. Благодаря на онези, които се изказаха и благодаря на Йенс. Благодаря, господин Олбрихт. Искам да се съгласа с преждеговорившия. Гледната ми точка е малко по-различна. Не става дума само за това дали тези две програми са новаторски. Както казвате тук, нещо много важно е това, което няма е синергия между европейските програми за новаторство и програмата за новаторство и научно-изследователска дейност. Може ли да се използва, казвате вие, тези научно-изследователска дейност и резултатите и в нашата работа? Синергията между Хоризонт 2020 и тази програма е много ограничена. Защо? Защото са като два различни свята. Един е свят е този хоризонт, който подготвя на изследователска дейност, а другия е действителността и практическите проекти. Опитваме се да докажем, че проектите са новаторски, но в същото време правим научно-изследователска дейност, а пък не използваме резултатите от нея. Е, трябва да има синергия. Синергия между различните политики в Съюза е, и нашите политики. Знаем добре, че е сложна темата, има различни министри, генерални дирекции, мини и така нататък. Но като погледнем политиката за сближаване, се оказва, че парите от тази политика чисто и просто преминават в друга програма и тогава се осъществява синергия. И аз исках да подчертая това, тъй като то е много важно според мен. Благодаря ви. Merci, je vois pas d'autres euh, demandes de parole. Други не са поискали думата. Аз се свързах с директора на една такава организация, който иска да се използва, възползват инструмент МСП за новаторство. Изключително бе обесърчен. Оценката и така нататък. Получава се бележка. Докъде може да бъдеш и докъде не е финансиран. И накрая добрите намерения доведаха до голямо изнервяне. Та затова се питам дали нашите процедури, процедурите, които трябва да бъдат стриктни, но да, понякога са прекалено и прекалено не добре аргументирани. Пишем оценки тук и там, но не е ясно. Добра ли е тази процедура според вас? И дали това може да бъде подложено на норми? Дали отговаря на идеята за новаторство? Това всичко това да бъде подложено на такъв режим? Дали не е прекалено осложнен този свят, прекалено разписан? за да може наистина да участва в новаторски проекти. Как да стане, като ние постоянно искаме всичко да е предвидено пред, предварително. И след това, какво мислите за този механизъм? Споменахте за изпълнение на практика, споменахте Китай, САЩ. Има ли политики, които са по-добри в това отношение? Имате 5 минути да отговорите на тези различни въпроси. Tasseende Fia. <laughs> Well, I, um, just two or three... Няколко неща ще кажа по вече казаното. Първо, за вискорисковото новаторство съгласна съм. Това, което е различно при тази МФР, сравнение с настоящата, е, че контекстът е различен на новаторството. Настоящата МФР имахме криза 2014 година и логиката на ЕФСИ и Ендофин е да има обем. В същото време се подкрепят новаторски фирми, но в същото време да има и контрацикличен ефект. И поради кризата тези новаторски фирми бяха най-изтезаните, така да се каже, защото всяка новаторска фирма е, срещаше ограничения при кредитирането. Ако погледнем сега докладите, например на ЕИБ годишния доклад, не всички новаторски фирми в момент са изправени пред такива ограничения. Има едно проучване на AIB, което показва, че новаторските фирма, фирми, които наричаме адаптори, т.е. тези, които адаптират или пригаждат това, което другите са развили, те също са новаторски, защото за тях това е нещо ново, те адаптират нещо ново, та те не са по-ограничени от другите дружества. Ще продължим ли да финансираме тези дружества, които не са по-ограничени? Те са новаторски, но не могат да получат достъп до частно финансиране. Или пък бюджета да се съсредоточи до, а, върху конкретни иновации от високо качество, които не могат да се финансират от пазара. Европа изостава в това отношение. Нужни са такива анализи, когато мислим за финансовите инструменти, бюджетните гаранции. Приоритета, според мен, трябва да бъде радикалното новаторство. Това не означава, че Европа не трябва да работи за по-постепенното новаторство, но то трябва да е нещо допълнително към националното ниво. Трябва да се съсредоточим, според мен, върху тези държави, където има повече ограничения при кредитите за дружествата или има по-малко национален бюджет. <coughs> Що се отнася до финансовите инструменти, нужни са такива анализи. Мислете в тази посока, поне това е моя съвет. Що се отнася сега до разрастването или мащабираемостта. Това се споменава във всички доклади, да, но и там има проблем. Много усилия се полагат за рисковия капитал и това го споменахме. ЕИФ направи много за разрастването на този пазар на рисковия капитал, но не е достатъчно, ако сравним Европа с САЩ и, Китайск, и Китай. Нещо положително последните години е, че много усилия се положиха по разпокъсването на пазара и работиха с национални банки, създадоха платформи, тъй като това е проблема и в Европа разбите пазара на рисков капитал, но ако има един такъв, нещата ще бъдат много по-добре. Um, On, on synergies with, between ERDF e Horizon 2020 за разликите между ERDF и Хоризонт 2020. Друго, което излезе от това проучване е, че се възприемат по различен начин ползите и синергиите. Ако говорите с Генерална дирекция региони и Генерална дирекция на научно-изследователска дейност. Генералната дирекция по научно-изследователска дейност казва, че ЕСИФ и Хоризонт 2020 трябва да бъдат в хармония. А Генерална дирекция региони критикува това и казва, трябва да се направи нещо повече, което да е контрациклично. Ако целите на Хоризонт 2020 са далече от регионалните приоритети, тогава това ограничава възможността за синергии. Тоест, има естествени ограничения, свързани с енергията, тъй като програмите са напълно различни. И след това синергиите не трябва да са само в една посока. Хоризонт 2020 също евентуално може да положи усилия да стигне до регионите, които срещат проблеми с достъп до Хоризонт 2020 и за това колко се дразна дружествата, които нямат достъп. И това беше идеята за този печат за отлично качество. Проектите са стигнали на ниво почти финансиране и когато стигнат до такова ниво, трябва да ги запазим, да могат да намерят те друго европейско финансиране. Но на практика това не сработи. Части, защото програмите следват различна логика. Вярно обаче, че понякога трябва да се направи така, че програми, които са получили добра оценка, и защото не са им стигнали една-две точки да стигнат до финансиране, трябва да намерим альтернативно финансиране за тях. Господин Гайер. Вие поръчахте това проучване, много бе интересно. Имате ли някакви наблюдения? Yeah, Нямате, не искате думата. Благодаря на дамите за качеството на доклада, благодаря за представенията, благодаря за препоръките. Е, те вдъхновиха са докладчиците по Инвестирай в ЕС. Господин Фернандес го гледам, дали е съгласен с мен. Преминаваме към гласуване. И avant de voter, преди да гласуваме, ще направим проверка. Служете картите си в устройствата. Моля, гласувайте. Tout le monde a voté всички ли гласуваха? Не са. Monsieur Depré Euh, président, nous sommes deux, Monsieur Kelmel et moi, qui n'avons pas notre carte. Moi, j'ai voté. Аз гласувах за, но но нося карта. Искам да ви кажа, господин Колман, вие какво искате да кажете? И аз така. Très bien. Добре. Два гласа трябва да добавим тогава. que la décision de ce vote est très positive. Много положително гласувахме. Особено с гласовете на колегите, които не носят картите си. И така, първото, по което трябва да кажем какво мислим, и трябва да кажа, че има решение на координаторите по... след една писмена процедура. Становището, свързано с измененето на капитала на Европейската инвестиционна банка по законодателно предложение на съвета, за да се вземе предвид увеличаването на този капитал. Польша и Румъния влизат. Това трябва да бъде без изменения на базата на 50 член, извинете, 50 член първа линея. Това означава, че това становище няма да бъде гласувано и след дебата ще се сметне за прието. Ако няма, разбира се, някой против. Госпожа Гардия Забал подготви това становище. Може ли тя да ни каже за какво става дума тук? Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente es un... Благодаря, председателю. Много е проста тази процедура. Тя е упростена, но не е и сложна. В резултат на евентуалното излизане от Европейския съюз ще има изменение в капитала по ЕИБ, на ЕБ, и искаме да балансираме с излизането на ЕС и загубения капитал посредством нов капитал от други държави членки. Днес правим една малка стъпка напред, увеличаваме капиталовите вноски на Польша и Румъния. Това се дължи на факта, че когато тези две страни се присъединиха към Европейския съюз, сумите, които внесоха, е много малък, тъй като тогава и БВП бе нисък на тези страни. Слава Богу, и двете страни имат нарастване на БВП и то значително и по тази причина има увеличаване на а, техния дял. Не съм изготвил становище по процедурни причини, но смятам, че е важно да се възползваме от а, тази възможност, а, за да кажем, че ако наистина има Брексит, то тогава ще е важно загубения капитал при такъв Брексит да бъде компенсиран за A и B, така че да може да продължим с такива инвестиции в Съюза. Благодаря. Някой има ли да каже нещо по становището на госпожа Гардия Забал? Ако няма, против. Няма, всъщност, значи смятаме становището за прието и Поздравявам нашия докладчик. Няма да има прехвърляне на средства по трети раздел. Давам думата на господин Рюбих за прехвърлянето, което той предлага. По другите секции има 4 трансфера. Благодаря, господин председател. Първата част се отнася до парламента. В парламента имаме трансфер C3. Ще продължа на английски. Значи предложението е uh, acquisition of expertise to item 1612 learning Значи трябва да се преместят с 100 000 евро от е, ред 3200 придобиване на експертни познания към ред 1612 е, учене и развитие, за да се покрият разходите за обучение. Аз съм за този трансфер. Е, след това трябва да се прехвърлят 200 000 от срещи и конференции към ред подпомагане на изграждането на капацитета в страни с които имаме партньорство. Целта е да се организират пет регионални семинара за изграждане на капацитета, като това е увеличение в сравнение с бюджетната процедура от миналата година. Аз съм за това и след това трансфер 5, след заключението на съвета във връзка с излизането на Великобритания от Европейския съюз, е, ще има промяна е, от 1,7 милиона за заплати, 900 хиляди за пътни разходи, 130 хиляди е, за други разходи, общи разходи 900 хиляди, включително за организация на посещения на групи и индивидуални посетители и 3,5 милиона промяна във връзка с парламентарните сътрудници преводите, съответните прехвърляния ще бъдат направени от временните надбавки, преходните надбавки и от резерва за непредвидени случаи. И след това надбавка по член 50 от регламента за служителите, това е трансфер номер 6. Целта на това предложение за трансфер е да се позволи плащането на надбавката по член 50 съобразно бюро решение на бюрото от 11 март 2019 година. Е, става дума за добавките на пенсиониращите се служители за 2019 година. Е, тук е, сумата ще бъде покрита от ред 1200. Докладчиците в сянка желаят ли да вземат отношение? Не виждам. Не виждам и другите членове да искат да се изкажат. Прехвърляне C3 и C4 и C6 е, отпадат съглас, съгласно член 29 от финансовия регламент. Ако няма възражения, те ще смятат за прияти. Няма нужда да гласуваме. И така, по C5 гласуваме. Край на гласуването. 19 гласа за, един против. Трябва да добавим и два гласа, тези на господин Колумер и моя. Моника Холмайер, вие не, нямате гласуване във връзка с вашата тема, но пък искате да ни представите един проект. Съвсем накратко, господин председател. В момента комисията проверява къде има възможност за удължаване или прекратяване на договорите за найем, къде това е необходимо, къде е възможно. Не се занимавам съвсем кратко с МО-34, сградата на улица Монтуайе. Тук е, е възможно удължаване на найема максимум за две години е, е, положителен момент е, че комисията ни даде подробности за собствеността върху сградата, така че тук имаме яснота. Така че Става дума за една фирма от Бремерхафен. Така че договорът приклю... изтича 2012 година. Общо над 2000 квадратни метра използваема площ. Можем да ползваме сградата под най още две години в рамките на идеите за за е по-ефективно използване на сграден фонд, ще търсим ново решение. В този смисъл ще бъдем информирани как ще продължим нататък. Тук се има предвид само две годишно удължаване на договора за найем. Иначе ще ви представим своевременно допълнителни детайли преди подписването на договора за днес. Това. Благодаря много, госпожо Холмайер. Докладчиците в сянка искат ли да се изкажат? non plus. Не виждам. Господин Депре, или вие не искате думата? Qui d'autre souhaite... Euh, Някой друг желая ли да се изкаже? По това, което съобщи госпожа Холмайер? Никой такъв случай приключваме този дебат. Прекъсваме заседанието до 11.15. В 11.15 започва съвместно заседание на две комисии – КОНТ и БУЧ.